Uh, uh, well... Здравейте всички! Добре дошли на следобедното ни заседание. Първата точка в дневния ред след обед е представяне на комисията и обмен на мнения относно досието за създаване на един цифров портал за предоставяне на информация, процедури, помощ и услуги по решаване на проблеми през май мина тази година комисията излезе с предложение, включително за един цифров портал. Очаква се той да донесе облегчения за гражданите и бизнеса в по отношение на тяхната економическа дейност в страната и в Европейския съюз. Днес ще чуем представене от комисията, първо от оценката на въздействието и след това предложението за регламент за единен цифров портал. Преди да дам думата, на комисията. Казвам добре дошли на гостите на Никола Дамти от Европейската Асоциация на агенциите за недвижими имоти. Виждам, че имаме, подсказват ми, че и имаме и група европейски граждани. Преди всичко казвам на всички ви лично добре дошли на нашето заседание. Сега нека чуем Европейската комисия с представенето. Благодаря, госпожо председател, за възможността да ви представя единия цифров портал пред вашата комисия. Накратко ще покажа елементите на оценката на въздействието, а след това основните раздели на регламента. Но преди да навляза в тези подробности, Позволете да започна с началото на това предложение, какво наложи създаването на такъв регламент. Искам да припомня е, исканията с на успешно преди всичко на бизнес организации за предоставяне е, относно услугите за информация и е, други дейности, които не удовлетворяват е, техните потребности относно правилата в е, отделните държави членки, които пречат на единния пазар. Припомням и резолюцията на самия Европейски парламент от от 2016 година. В нея вие призовавате комисията да се вгледа в истинската джунгла от е, услугите за предоставяне на информация и подпомагане с цел и, и искането всичко това да стане по-достъпно и използваемо за гражданите и търговците. Държавите членки преди две години, по-конкретно 17 държави членки, поискаха с писмо от комисията създаване на един цифров портал. Ще припомня и платформата Refit, относно проверката на актуализа, актуализация и подобряване на европейското законодателство. Там също се отправя прикън, прикан, призив към комисията да направи нещо и най-сетне обществени консултации относно европейското гражданство. И става ясно, че не само търговците и бизнеса, но и европейските граждани се затрудняват сериозно информация относно правилата при желание за дейности в друга държава членка тук, за да добиете пред, представа колко сериозен е проблема. Еврошамбър прави проучване между 680 малки и средни предприятия относно основните пречки и препятствия на единния пазар. Очаква се, очакваше се да посочат съществени проблеми, но 83% от тях се оплакват от сложни административни процедури, след това ограничена липса на достъпност до информация за правилата и изискванията и след това веднага различни национални уредби. Възможните решения. Първото предложение на малките и средни предприятия е да се създаде единен цифров портал за достъп до цялата тази информация относно приложимите правила в държавите членки. Защо е необходим единен цифров портал? Докато работехме по оценката на въздействието, огледахме всички съществуващи през последните 10-15 години системи и мрежи. Заключението ни бе, че въпреки всичките усилия, все още има необхваната информация за националните мрежи правила. Е, ние подходихме по отрасли, има информация за директивата за услугите, за професионалната квалификация, за директивата за продуктите, изделията и все пак има сериозни празноти в тази информация, е, от която се нуждаят бизнеса и гражданите. На второ място, качеството на информацията и услугите за е, оказване на помощ, е, включително под доброволния подход, водят до истина шарена черга от различни изисквания. Е, има наистина чудесни портали на национално ниво. Те са образцови. Има обаче и области, където информацията се предлага по непонятен за гражданите начин. Така че е, това се отразява и на качеството на предлаганите услуги. Третия проблем, на който се натъкнахме е, че дори когато има добър е, цифров портал и добра, добри възможности за помощ, гражданите дори не знаят, че те съществуват. Те просто не знаят къде да намерят тези услуги. Четвърто, достъп е, за трансгранични ползватели до информация и достъп до процедурите дори ако има информация на местния език, е, не всеки може да ползва различните езици и в много случаи държавите членки са разработили много сложни процедури онлайн, без да отчетат потребностите на трансграничните ползователи които понякога се затрудняват или въобще не могат да получат достъп до тях. И последния проблем, отново, въпреки усилията ни, все още нямаме добър преглед, качествен преглед на пречките на единния пазар, както за търговците, така и за гражданите. И така, Нашата оценка на въздействието включва анализ на пропуските. Първо, информацията онлайн, която в момента се намира по националните сайтове и портали, и достъпността на тази информация за трансгранични потребители, е, като сме приели за осреднена стойност, като представител по информацията на английски. Диаграмата включва една синя линия коя, за достъпността на информацията, която според нас трябва да е на разположение на гражданите и бизнеса във всяка държава членка. И виждате, че има разлики от 100% за Франция, Естония и Люксембург, които са свършили чудесна работа по достъпността на информация в националните портали до е, близо 40% в други страни. Същата тази информация на английски, това е червената линия, виждаме сериозни разлики за информация от държавите членки на собствените им потребители и за трансгранични потребители. Така че целта на единия цифров портал е да изравним двете линии на ниво 100%. 100% покритие на информацията, необходима на гражданите и бизнеса и цялата тази информация да е преведена поне на още един език, за да бъде трансгранично достъпна. И така. Втория анализ показва процедурите онлайн. Отново прегледахме държавите членки на, на, на базата на извадка от 20 процедури, доколко те се предлагат е, онлайн и доколко те са достъпни за трансгранични потребители. Виждаме сериозна разлика между държавите членки, начало с Швеция, Великобритания и Финландия с над 80%, които са на разположение онлайн и на дъното са 15% в Кипър, Гърция и Чешката република. Отново достъпността за, гражд... за чуждестранни граждани дава много шарена картина. Виждате отлични постижения, където двете линии съвпадат, но има и сериозни разминавания. Целта е отново червената и синята линия да съвпаднат напълно. И накрая, това е третата ни графика, за липсата на дигитализация в 13 ключови процедури, в които, по които ние, ще предла... които ние ще поискаме по регламента да бъдат изцяло предлагани онлайн. Картината е сходна, както при предходните две графики. Някои процедури се предлагат почти от всички онлайн. При някои имаме 20% онлайн и отново има голяма разлика между достъпното за, информацията достъпна за национални и трансгранични потребители. Това са проблемите, към които насочваме вниманието си с единния цифров портал. Целта е да предложи на европейските граждани и бизнес лесен и недискриминационен достъп онлайн до информация за европейски и национални правила, до национални процедури и европейски и национални услуги за подпомагане в светлината на единния пазар. Ето как изглежда това в графичен вид. Това е всъщност проект на взаимодействие между държавите членки и комисията. И държавите членки и комисията в рамките на своите правомощия трябва да гарантират, че информацията, процедурите и предлаганата помощ ще отговарят на критериите за качество. Това ще се, предлагане ще става чрез потребителски интерфейс, като потребителите ще могат да, дадават дават обратна връзка относно услугите по различни начини. И така, какво се надяваме да бъде, каква се надяваме да бъде ползата, ако сравним е, показаното в предложението с настоящите задължителни и незадължителни европейски актове, ще видите, че има е, пълен е, подход за групиране в така наречените силози. Е, ще ние предлагаме малко по-различни идеи за е, услугите и за продуктите така че целта е да се насочим изцяло към потребителя, към гражданите и бизнеса. Не, не целим да улесним администрацията. Тази сложност трябва да бъде поета от администрацията, а не прехвърлена на потребителите. Искаме да гарантираме порталът да не дава възможност за дублиране и за обединяване на понякога разнопосочните усилия. Да попълним празнотите в качеството и количеството, да уредим тези 13 ключови процедури, които са трансгранично приложими изцяло онлайн и накрая да гарантираме пълна трансгранична достъпност на всички услуги. Правно основание. Ако разгледате предложението, ще видите, че сме включили три правни основания. Според нас това бе необходимо, защото член 21 алинея 2 обхваща процедурата за свободно движение на граждани, член 48 е посветен на социалната сигурност и член 114 обхваща информацията и всички изисквани процедури, които не попадат под другите два текста, другите два члена. Друг въпрос, на който обръщаме внимание в, прав... в оценката на въздействието, е въпроса за субсидиарността. Ако разгледате структурата на предложението, ще видите, че е, ние се стремим към административни процедури за единния пазар, а държавите членки ще могат да разградят собствена архитектура на информацията с национални процедури. Единственото изискване е те да се предлагат онлайн, без да поставяме основни важни изисква... изисквания относно това как ще изглеждат те. Държавите членки трябва да изберат сами информационните технологии и процедури. За пропорционалността на предложението портала ще залага на национални европейски веб-портали и услуги, които съществуват. Няма да откриваме те първа колелото и да повтаряме вече съществуващи и добре работещи платформи. Няма да поставяме изисквания за дигитализация на процедурите, е, единствено на е, тези 13 процедури. Това е фронт офиса. Държавите членки имат право да разполагат с така наречения бек офис. И накрая потребителите ще могат да влияят на обхвата и качеството на портала и ще насочим усилията си към насъщните нужди, без да пилеем време с и усилия с неща, които не са необходими на бизнеса и гражданите. Тъй като този единен цифров портал ще е на лице онлайн, ще има нужда и от инструментариум в негова подкрепа. Един от тези инструменти е търсачка. Тя е в сърцето на това начинание. Е, тя ще се основава на един депозитар от линкове, структурирана и неструктурирана информация. Няма да създаваме нов веб портал, но ще създадем търсачка, благодарение на която ще се намира информация, независимо къде се намира лицето. Освен това, ще е, създадем и възможност за оказване на помощ. Разбрахме, че за гражданите това е важно. Искаме да им дадем целенасочена, структурирана информация. Ще имаме инструмент за предоставяне на обратна информация, за да знаем до каква степен сме се справили. И освен това ще има и инструмент за докладване на пречки в рамките на единния пазар. Ще приложим така наречения принцип само веднъж в трансграничен план и накрая ще използваме информационната система за вътрешния пазар. Това ще бъде инструмент, благодарение на който компетентните органи ще проверяват автентичността на доказателствата, които се предоставят в електронен формат. На следващо място как изглежда единния портал от гледна точка на потребителя. Какво добавяме към съществуващата плеяда от веб страници и портали? Ще видите това горе в левия ъгъл. Това е първата веб страница, която съдържа едно много по-добро поле за търсене и тематична навигация. Търсачката ще работи на всички европейски официални езици и ще ги препраща, ще препраща потребителите а, към а, националните портали или към а, помощните структури. Тоест ще се дава пряка информация в рамките на европейския портал или пък национална информация преведена на поне един допълнителен език. Съвсем накратко, няколко думи за различните глави от проекто регламента. На първо място, какви са основите изисквания, които портала ще наложи по отношение на информацията? Първият много важен елемент е, че ще се доставя минимално количество информация относно европейските и националните правила онлайн. Списъка ясно очертан в приложение първо на предложението. Този списък се основава на съществуващия ЕС портал. Вече имаме достатъчно опит, набрали сме достатъчно и обратна информация, реакции от страна на гражданите и съответно този портал ще съдържа е, минималната информация във всички области, които са от интерес за гражданите. На второ място ще има спазване на критерии за качество, такива каквито те са очертани в членове 7, 8 и 9. Ще поискаме от държавите членки да ни предоставят линкове за информация, за да се улесни работата на търсачката. Търсачката трябва да знае къде да намери информацията, която покриват темите, които са описани в приложението. Вече ви обясних, че държавите членки ще трябва да предоставят информация за националните правила на поне още един език, наред с официалните езици в съответната страна. И накрая информацията на европейско ниво ще се предоставя на всички официални езици на Съюза, както се прави сега в познатите ви портали. Какви са основните изисквания по отношение на процедурите. На първо място искаме да гарантираме, че всички процедури, които вече са налични онлайн в държавите членки, ще бъдат напълно недискриминаторни и ще дават пълен достъп в трансграничен план за всички потребители. Това само по себе си е проблем и представлява една важна пречка пред единния пазар. Тогава, когато трансграничните потребители не могат да използват национални процедури. Освен това, от държавите членки ще поискаме да предоставят така наречения фронт офис на 13-те най-често използвани процедури онлайн. Това ще зависи от компетентните органи. На трето място от държавите членки ще поискаме да предоставят информация за всички процедури също онлайн когато има процедури, които не са налични онлайн, трябва да има онлайн информация какво да се прави и съответно какви доказателства трябва да се предоставят, за да се е, изпълнят изискванията на съответната процедура, дори и тя да не е налична онлайн. Ще кажа няколко думи за принципа само веднъж. Е, това е принципа по силата на който гражданите и компаниите трябва да предоставят информация само веднъж и след това тя ще може да бъде използвана за други процедури. Този принцип е, вече е достатъчно добре приложен в редица държави членки. В трансграничен план обаче използването на тази информация още не е възможно. За първи път регламента ще предостави правно основание за нещо подобно. И накрая относно процедурите, разпоредба във връзка с зачитането на определените срокове. Компетентните органи ще трябва да спазват сроковете и ако има някакво забавене, те трябва да информират потребителите своевременно за това, че има забавене и защо има забавене. По отношение на изискванията за помощните услуги. Тук подхода е малко по-различен. По отношение на помощните услуги искаме да гарантираме, че всички онези услуги, които са създадени възоснова на обвързващо европейско законодателство, например точките за контакт за продукти, ЮРЕС за строителството и така нататък, всичко това ще бъде включено. Всички услуги обаче които не са задължителни, като Solvit, например, те трябва да станат част от портала. Целта е да се направи разлика все пак между задължителните портали и услуги и нези, които са с незадължителен характер. Всички онези, които решат в крайна сметка да включат и незадължителните портали и услугите в рамките на тези портали, ще трябва да го окажат. По отношение на помощните услуги, искаме да събираме по много по-систематичен начин на статистическата информация относно търсенията, защото по този начин има много по-ясна представа за пречките пред потребителите на единния пазар. И накрая ние предлагаме да има обща, обща търсачка по отношение на помощните услуги, за да може тези помощни услуги да се намират много по-лесно. Как ще се управлява този единен цифров портал? Много е важно да има ясни разпоредби за това как ще проработи цялата тази стратегия, защото в крайна сметка искаме да има полза от това, с което се захващаме. За да бъдем оперативно ефективни, на първо място предлагаме държавите членки да номинират координатор, национален координатор с конкретни задачи, свързани с портала. Този координатор ще общува с комисията в рамките на една група на координатори, има списък с задачи за координаторите, които са описани в член 26 от предложението. Освен това, ще се стремим към сътрудничество с други помощни служби или служби за предоставяне на информация, за да се избегне дублирането. Предлагаме да има система, която да ни даде възможност да имаме съвместно наблюдение на качеството възоснова на обратната информация от потребителите и статистиката. Би било да, добре да се вземем с онези услуги, които не изпълняват изискванията за качество и да ги направим малко по-добри. Освен това, ще гарантираме, това, че съвместните промоционални услуги са добре координирани и че има достатъчно участие в подобни начинания. И накрая комисията планира да създаде вътрешна структура за координация, за да може и ние да сме достатъчно добре ангажирани. Как ще подкрепяме държавите членки, що се отнася до прилагането на този единен цифров портал? На първо място трябва да спомена естествено групата за координация, която ще дава на държавите членки насоки, ще оказва подкрепа, ще говори за най-добри практики. Освен това ще има определене на годишна работна програма, благодарение на която ще договаряме следващите стъпки. Комисията в рамките на своя бюджет ще предостави финансова подкрепа за превода на информацията и инструкции за това как да се осъществят съответните процедури. Освен това ще се развият общи информационно-технологични инструменти и накрая ще има финансова подкрепа за електронните процедури. Всъщност тази подкрепа вече е налична на ниво европейски фондове за различни информационно-технологични структури, например. И накрая, какви са сроковете за този единен терминал или портал. Надяваме се, че парламента ще приеме заедно с съвета регламента някъде през 2018 година. След приемането ще започнем да разглеждаме приемането на актовете за изпълнение и актовете по делегация, които са необходими, за да започне да функционира портала. Веднага след като се приеме регламента, ще започне създаването на информационно-технологични инструменти. Държавите членки ще трябва да започнат да се занимават с преструктурирането на своите веб страници, ще трябва да се вземат с превода на информацията, да уточнят електронните процедури. Предвиждаме да има бета-версия на портала, което да се тества онлайн някъде към края на 2019 година. И накрая самото започване на работа на портала трябва да се случи през 2020 година. Накрая няколко думи относно първоначалните инвестиционни разходи за този единен портал. Повече информация за разходите може да видите в оценката на въздействието. Ние оценихме максималните разходи за държавите членки. Става дума за минимално ниво процедури онлайн. Та сумата е 6,6 милиона евро. Това са първоначалните разходи, за да се качат процедурите онлайн. За комисията първоначалната инвестиция ще е 4,8 милиона, значи общата сума за 28 държави членки плюс комисията, знаете, е а, някъде а, над а, 20 милиона евро. Годишните разходи и ползите за всички държави членки 5,9 милиона, за комисията 2,2 милиона евро. Ако сравним разходите с ползите, ще видите, че гражданите ще могат да спестят поне 855 000 часа годишно, защото за гражданите ще е много по-лесно да намират информация и да имат достъп до процедурите. А за компаниите спестяванията ще бъдат още по-важни и още по-големи. Те ще варират между 11 и 55 милиарда евро годишно. Като цяло смятаме, че този подход е изключително амбициозен. За да се осъществи той ще трябва да има инвестиции от страна на държавите членки и на комисията. Ако сравните обаче разходите с ползите, ще видите, че цялото начинание си заслужава. Благодаря ви много за тази презентация, казва председателката. Сега веднага ще дам думата на нашия докладчик Марлене Мици. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за тази толкова подробна презентация. Вече беше обяснено, че целта на предложението на комисията е да се създаде един цифров портал, който да предоставя висококачествена информация тази информация ще бъде достъпна онлайн за гражданите, за компаниите. Живеем в свят на цифрови технологии. Те променят начина по който живеем, работим, пътуваме. Информацията става все по-важна за нас. Вчера обсъдихме това предложение на работната група по цифровизация на комисията ИМКО и искам да подчертая, че едно от посланията, което чухме на тази среща е, че този инструмент не трябва да бъде поредната точка за контакт онлайн. Това трябва да бъде наистина най-важният единен цифров портал, който да свърже в себе си всички съществуващи инструменти и информационни начини на получаване на, информа... на информационни начини за действие. Това трябва естествено да се осъществи благодарение на необходимата координация на европейско и на национално ниво. Аз подкрепям подхода на комисията и подкрепям идеята този портал да бъде просто инструмент за улесняване на живота на гражданите и на компаниите. Начинанието стъпва на различни варианти, които са проучени. Те са описани в оценката на въздействието. Има различни подходи. Не е ясно обаче в оценката на въздействието кое е заинтересовано лице или кой тип заинтересовани лица а, предпочита а, съответния вариант. Аз а, нямам предпочитания в това отношение. Искам да кажа обаче, че трябва да има допълняемост и е, трябва да може потребителите да получават е, цялата информация, поне на един чущ език. Мисля, че член 5 и свързаните с него членове относно достъпа до процедурите е, ще бъде е, много дебатиран. Ще бъдат много дебатирани. Предлагам да подкрепим предложението на комисията този инструмент наистина да предоставя достатъчно онлайн информация, но държавите членки трябва да останат собственици на информацията, която се предоставя онлайн. Знаете колко е важно да се получава и подава онлайн информация, например за актове за раждане, паспорти, лични карти, признаване на дипломи, кандидатстване по различни процедури. Аз съм съгласна, че всички тези процедури трябва да бъдат качени онлайн. Може освен това да се предвиди възможността да се включат допълнителни възможности. Ако не друго, държавите членки или комисията трябва лесно да могат да променят списъка в приложение номер 2. Не ми се иска процедурите да бъдат хармонизирани обаче през задната врата. По-настоящем това не се дебатира на европейско ниво. Би трябвало нещо подобно да се случи чрез различни нормативни актове, които да покриват различни процедури, независимо дали става, например, за дружествено право или за нещо друго. Необходимо е, както вече почертах, да се предоставя информация поне на един чущ език за гражданите, но не е да се хармонизира, например, дружественото право. В оценката на въздействието комисията говори за 20 процедури. Голяма част от тях за гражданите, по-малка част за компаниите. В приложение 2 обаче има споменаване само на 13 процедури. Онези процедури, които сега не са обект на разглеждане, са свързани най-вече с данъчно облагане, но и с признаване на професионални квалификации и записване в университети. Искам да разбера защо комисията се е отказала да включи тези процедури. Още нещо, което е важно. Допълнителните езици, на които трябва да се предоставя информацията – както и процедурите и обмена на доказателства. Мисля, че самите процедури и обмена на доказателства също трябва да бъдат описани налични на още един чужд език. И накрая относно принципа само веднъж. Имам притеснение във връзка с защитата на личните данни по отношение на този принцип. Бих искал да поясня защо. Предложението не предоставя правни основания за обмена на лична информация в страни от четирите директиви, които се предвиждат по европейското или национално законодателство. Предложението, освен това, не предвижда да отчете принципа за така нареченото ограничаване само до съответната цел. А знаете, че той е много важен по отношение на защитата на данните. А що се отнася до измененията на регламента ИМИ, Европейския орган за защита на данните е, предлага регламента, общия регламент за защита на данните да бъде добавен за да може да се гарантира още по-голяма защита на данните. Очаквам с нетърпение отговорите на комисията на моите бележки и съм готова да изслушам и колегите, естествено. Преминаваме към докладчиците Сянка Ружатун за НП. Господин Карас е нашия докладчик в Сянка. Той ме помоли да го представям. Той е подготвил текста. Аз ще го прочета. На полски е изготвен текста, което е много мило, така че аз ще мога да се справя с четенето. Ще го прочета на полски язик. И така от Маркарас казва, че е удовлетворен от предложението на Европейската комисия за създаването на единен цифров портал. Читаме, че тази позиция ще бъде приветствана от большинството в нашата парламентарна комисия, тъй като в парламента вече е прият доклад за предприемане на стъпки за създаване на такъв портал. И комисията отчита това искане в законодателният проект, който е пред нас. Той е реалистичен, балансиран проект – Обеден съм, че достъпът до официални процедури чрез този портал ще опростят живота както на гражданите, така и на бизнеса. Искам да се спра на три основни аспекта. От вчерашната среща на работната група за единия цифров пазар стана ясно, че има доста конкретни портали, които вече са на лице, които обаче, за съжаление, не са познати. Ето защо считам, че Европейската комисия трябва да бъде задължена да вземе предвид евентуалното включване на такива портали и услуги в прегледа на този регламент, както и в самия един цифров портал. На вчерашното заседание също стана ясно, че комисията има именно такова намерение. Но предложението не е достатъчно ясно, според мен, и е необходимо да се преформулира. На второ място, основната задача за прилагането на регламента е на комисията и държавите членки на планираната група за координация допускам, че по практически съображения ролята на ЕНП в известна степен е ограничена, но считам, че Европейският парламент трябва да има повече възможности да се произнася, особено по отношение на популяризирането на единия цифров портал. И на последно място, приложенията към предложението са изключително важни елементи и за да може да се разберат сферите, за които ще се отнася това предложение, т.е. каква информация ще бъде обхваната от този регламент, е необходимо да има тези приложения. Считам, че чрез делегирани актове могат да се променят по-бързо тези анекси, отколкото ако се следва обикновената законодателна процедура. Комисията възнамерява да направи оценка на регулярна основа на функционирането на единия цифров портал, а анексите могат да се променят в съответствие с потребностите на ползвателите. Считам, е, че е добре да се предоставят правомощия на комисията за изменението на тези анекси. Според мен това предложение не е спорно и че ще можем конструктивно да си сътрудничим по него, така че да стигнем до една много силна позиция на Европейския парламент, която да бъде представена пред съвета. Това е, което ме помоли да прочета от негово име, господин Карас. Мога ли освоиме да кажа няколко неща за половин минута? благодаря на онези, които участваха в работата на работната група. Искам също да ви приканя да участвате и в бъдеще на заседанията на работната група за единия цифров пазар. С госпожа Грубен вчера говорихме по този въпрос. Това, което според вас е сериозна липса на обхваната информация, искаме да напомним, че от 5 години имаме портал вашата Европа. Около 91% от европейските граници нямат представа, че е на лице е такава информационна услуга. Надявам се, че няма да отидат още 5 години, за да го осъзнаят. Съжалявам, че трябва да го кажа малко по-грубо. Има дублиране. Вие казвате, че няма да има такова. Тогава, защо един цифров портал е необходим. Имаме вече портал или пък искате този портал да стане допълнителен портал към единия цифров портал. Тоест да има един нен портал и всичко да е подчинено на него, въпреки че сега съществуващият портал не е достатъчно популяризиран и малцина знаят за него. Национални координатори във всяка от държавите членки се предвиждат, но ние вече сме ги имали тук е, за вашата Европа, този портал. Те са от Министерствата на економиката, така че не става ли дума за дублиране? Аз съм обезпокоена, че след 5 години ще се срещнем отново и ще говорим за по-добър портал, за внасене на промени, за единна точка за контант от контакт. Е, за това не виждам защо трябва да се създават допълнителни сайтове към тези, които вече са на лице. Следващият оратор е госпожа Мобарика. Искам да благодаря на комисията за възможността за този обмен на мнението, на мнения ЕКР. Подкрепя идеята за един цифров портал, ние знаем, че бизнесът и гражданите се сблъсква с много предизвикателства, когато работят в трансграничен контекст. Не трябва да е много трудно да се реши този проблем на единия пазар. Ние работим за улесняване достъпа до единствения пазар. Има подобряване на техническите аспекти, говори се за хармонизация в някои сфери. Но когато сваляме бариерите пред търговията, трябва да ги съчетаем и с намаляване на административните пречки, за да могат да работят хората и дружествата трансгранично. Обаче няма достатъчна информация, административните процедури са много сложни и всичко това показва, че наполовина сме се свършили работата. За гражданите, за да могат да осъзнаят ползите от свободното движение, трябва да имат възможност да се интегрират лесно в новите държави членки, където искат да се установят. Трябва да се улеснят различните процедури. Те трябва да бъдат достъпни чрез този цифров портал. Затова ЕКР вижда сериозни предимства от създаването на такъв портал. Една от последиците от въвеждане на тази система е, че ще се използва принципа за еднократно подаване на информация, така наречения принцип once only. Така ще се спести много време за потребителите. Няма нищо по-объркващо от това да се искат непрекъснато едни и същи данни. Но тук не говорим само за различните административни процедури. Важно е за второто поколение на тази система. Една от предимствата на онлайн е, инструментите е, че те лесно могат да се адаптират. Да, има проблеми, но не трябва да пропускаме възможности за обвързване на системите и за разширяване на техните възможности. Информационните е, технологии трябва да улеснят работата на администрациите и контактите между тях и държавите. Има изискване за превод, е, автоматичен превод е, на още един език на Европейския съюз. Е, това може да бъде по-релевантно в някои случаи, отколкото в други. Изискванията трябва да отговарят на потребностите на потребителите, вместо да въвеждаме някакъв много удължен на подход, дълга процедура, която да ги обременява ние трябва да предоставим на потребителите системата, от която имат нужда, да могат да ползват тази система по един а, а, по неизискващ толкова ресурси начин. Надяваме се, че в скоро време ще можем да постигнем договореност. Кая Кала на думата. Благодаря. Благодаря за презентацията на комисията. Имали сме възможност да говорим по тези въпроси в работната група вчера. Най-важното беше на слайда, където се посочват основните пречки пред дружествата и хората. Те намират сложните административни процедури за основен проце... проблем, а не толкова липсата на информация тези процедури трябва да бъдат цифровизирани от началото до края. Като започнете нещо онлайн, трябва да може да го приключите онлайн. Не е необходимо да минавате 75% от процедурата онлайн, след това да минете на хартиен носител. Това е много важно. Трябва да имаме инструменти за целта. Необходимо е да има цифрови а, цифрово идентифициране на тези, които а, изискват тази информация и предоставят. Това е наложително, за да може да се предоставят трансгранични услуги. Имаме също регламент а, според който се изисква да се признават цифровите подписи, но европейските институции сами не дават личен пример. Много по-добре е да се а, ползват а, тези цифрови подписи, защо да не мога да ползвам това, което имам, а което е много по-сигурно, отколкото това, което, например, ми предоставят тук в Европейския парламент. Мисля, че институциите трябва да дадат личен пример. Относно процедурите, докладчика каза защо данъчните процедури не са включени. За мен също е интересен този въпрос. Всеки път, когато говорим за компаниите или за малки и средни предприятия, те казват защо не продават през границата. Те винаги споменават като пречка ДДС. Ние не искаме да има еднаква ставка навсякъде, но да има платформа, към която да се обърнете, да направите всички процедури, да платите данъка и данъка да бъде насочен там, където му е мястото. Това е една процедура, която със сигурност ще допринесе за действието на един цифров пазар и не бива да се пропуска. Радвам се, че колегите споменаха за принципа за еднократно подаване на информация. Това е много важно. Докладчикът малко се колебае, поне такова е впечатлението, което остави изказването ви. Ние не искаме да се създава една огромна база данни, където да има всички данни. Всички изисквания, които са свързани с защитата на личните данни, трябва да бъдат спазвани. Но ако предоставите база данни на една база данни само, данните са в една база данни, но тя комуникира с всички останали, въпреки че трябва да се посочи правно основание, за да може да се предоставя тази информация. Аз не виждам какъв е проблема. И на последно място Когато създаваме подобни портали, трябва да разглеждаме въпросите от гледна точка на гражданите, не само на администрацията или на държавите членки. Гражданите са объркани, когато са онлайн, не могат да намерят това, което им трябва. Има различни портали и трябва много пъти да се опитват да достигнат до желаната информация. Ние трябва да направим нещата удобни не само за себе си, а и за гражданите, които да използват в пълна степен този единен цифров портал. Благодаря ви. За групата на зелените Юлия Реда има думата. Благодаря. Добавената стойност на това предложение, според мен, е свързано с предоставянето онлайн на процедури, прилагани от държавите членки защото хората губят много време за най-обикновени неща, например, когато се предместват от е, една държава членка в друга. Те трябва да се регистрират, е, да кандидатстват в университет, е, има други регистрации. Така че може да се внесат много подобрения в това отношение. Това е в основата на предложението и ние трябва да сме амбициозни. Съгласна съм с докладчика, че трябва да разгледаме процедурите, които са част от оценката на въздействието, но не са включени в проекта. Обсъдихме въпроса вчера в работната група и комисията каза, че се обмислят използването на различна база, правна основа за включването на данъчното облагане. Но поне, що се отнася до записване в университети и прочее, трябва да се включат. Процедурите трябва да бъдат онлайн. Понякога може да се изисква и лично явяване на дадено лице. Например, когато трябва да се извадите нов паспорт и е необходима биометрична информация, особено когато става дума за издаване на такъв паспорт за пръв път. Е, това, според мен, е важно тогава лицето да се яви лично. Държавите членки могат да кажат е, дали е необходимо някой да се явява лично или не. но ми се струва, че това остава доста възможности за тълкование от страна на държавите членки. Така че трябва да се разграничат, разграничат процедурите, където могат да се позволяват изключения такива, от които не може да се отстъпва. Да има един пункт за информация, например за браковете, за издръжката на децата и прочие. Да, информацията е една важна стъпка, но сама по себе си, тя не решава проблемите, след като процедурите са много сложни за разбиране или пък толкова различни между отделните държави. Аз знам, че това предложение няма да разреши всички проблеми, но поне трябва да имаме амбицията да продължим да работим и да видим дали не може да се улеснят всички тези процедури, свързани с семейството. каква да бъде връзката между портала, който съществува, или това, което на английски е gateway в един случай, в другия е портал. Важно е да се разясни малко разликата. Дали става дума за създаване на нов портал, който е над това, което вече съществува, или ще се използва структура, инфраструктурата, но само ще се улесни подаването на информация в портала, който вече съществува. Съжалявам, че ще трябва да се тръгне и няма да мога да чуя отговорите, но а, после ще се пусна записа, за да ги чуя. Мисля, че това, което правим сега е важно за гражданите, не само за бизнеса. Останалите докладчици в сянка не са тук, но Виржини Розие иска да каже своето мнение. Това е нещо, което засяга почти всички ни. Ние отдавна работим по този въпрос. Относно диагностиката, всички сме съгласни, че има трудности, има въпроси, които остава да се решат но се питам доколко адекватни са тези предложения, които са направени, за да се намери решение. Дали ще се решат тези проблеми? Тъй като това са проблеми, които са в правомощията на държавите членки и те имат сериозни задължения в това отношение. И в различна степен държавите членки изпълняват тези задължения. Трябва да видим какви са реалностите. Комисията трябва да направи нужното и да обърне внимание на тези държави, които все още не се изпълняват пълна степен задълженията. Имаме директивата за услугите трябва задължително да има обслужване на едно гише, така както е предвидено в директивата. Някои държави се справят по-добре, други не. Трябва да има много точна диагноза. Присъединявам се към Роза Тун, която постави въпрос, че има различни нива на портали, има, има ли нужда от още един слой а, Вашата Европа е много слабо познат портал. И дали трябва да се създава отгоре на този портал още един, който а, не се знае колко познат ще бъде. Относно потребностите на ползвателите, когато съм а, едно дружество и искам а, да следвам някаква процедура от държава членка, аз сега ли ще отида в европейския портал, аз ще се обърна към а, държавата, която ме интересува и ще използвам търсачките, които са там. Едва ли ще мина през европейска търсачка. Можем да помислим а, в какви случаи се използват. Необходимо ли да има а, нов портал? Ние а, знаем, че хората днес използват много мобилните си устройства и трябва да се улесни а, използването на информация чрез тях, вместо да се създават а, нови портали. Освен това, как ще е, изглежда е, портала, ще има ли някакво картографиране, е, обобщаване на това, което се прави в държавите членки? Или комисията иска понякога казва, че само представя законодателен акт, но последствие се оказва, че вътре са включени допълнителни изисквания. Тук има най-разнообразни директиви, като тази за квалификациите, за услугите, за командироването на работници. Тоест, дружествата, които искат да работят в трансграничен контекст, трябва да отчитат всички тези изисквания и това е сложно. Не трябва да се създават нови задължения и като законодателни ние трябва да следим за това. Благодаря. Сега стигаме отново до комисията. Разчитам, че ще бъдете кратки, ясни и изчерпателни. Времето ни бяга, така че моля съобразете се. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с коментарите на госпожа Мици. Е, че това не е опит за хармонизация е, през задната вратичка. Има различни текстове в е, е, документа, които ясно показват, че не това е намерението. Е държавите членки трябва да предлагат тези процедури онлайн. Въпросът след това защо имаме над 20 процедури в оценката на въздействие и само 13 в предложението. Аз вече споменах това в повечето случаи е свързано с правното основание, защото данъчното облагане предполага друга, друго данъчно основ, друго правно основание. Това предполага единодушно вземане на решение и така на решение. Въпросът за университетите също не бе включен, защото имахме притеснение, че много от тях не са обществени органи, и са, това би въвлекло, би привлекло и включило частни или отчасти частно финансирани организации. След това има въпроси, които са изцяло обхванати, като въпросите за професионалната квалификация, например. След това госпожа Мици говореше за защитата на личните данни, дори да, преди да започнем да работим по текста. Осъществихме тесни контакт с органа за защита на личните данни. Получихме неофициално становище преди комисията да приеме текста. Ние сме се опитали да включим в, още в проекто документа всички предложения на органа за защита на личните данни. Сигурно има какво още да се желае, но от официалното становище на органа за защита на личните данни получихме обща, официално обща подкреп, цялостна подкрепа за документа. Попитахте и за включването на общото законодателство в приложението. Това е вече въпрос на съвпадение на сроковете, защото разговорите с орган защита, надзорния орган защита на личните данни не са приключили. Едва когато стигнем до преговори по документа ще успеем да вземем окончателно решение за включване на такива текстове или не. Госпожа Фонтун постави въпроса за необходимостта да не създаваме пореден портал. Искам да уточня, за да сме наистина наясно, тук не говорим за създаване на пореден портал. Единственото ви, видим, единствения видим компонент е една търсачка и навигация, но всичко това е свързано с портала You and Europe и национални портали, които вече съществуват. Бе зададен също въпроса защо не можем да използваме You and Europe като основна структура с допълнение от националните структури. Причината е бе поставена, е, причината бе изложена от госпожа Розиер. Е, не всичко, не всички търсят европейското равнище. Някой се интересува да прави бизнес в Германия или във Франция и търси сайтове от тези страни. Ние не искаме да въвеждаме ясна, стрикна иерархия между европейско и национално ниво. Говори за това, че искаме да отговорим на потребност потребностите на потребителите. Те освен това няма да, да влязат, как да се каже, през главния вход на, на портала. Въпросът е да направим всички сайтове в портала по-лесно намираеме, както когато търсите в Google, например. За това, популяризирането, разбира се, ни бихме се радвали, ако парламента поеме своята роля в популяризирането на портала. След това за създаване на възможност за разширяване на допълване на приложението на базове на актове по делегациите, по делегация. Това ще бъде интересна тема за преговори в е, бъдещите срещи между съвета и парламента. 91% от европейците съществуват, знаят за съществуването на портала You and Europe. Вчера вече казах, въпреки е, че мнозина не знаят а, а, този портал, но 17, факт е, че 17 милиона души през миналата година а, са осъществили търсене по тази линия. Значи, който търси по този начин, ще намери. Госпожо Калас, а, а, за онлайн процедурите от А до Я. Точно това е идеята, на коя за цифровия портал. Е, да бъде онлайн от А до Я за потребителя, процедурите да бъдат изцяло качени он, онлайн, включително електронния подпис, както и резултата да бъде качен сега. Това не може да, да, да, да се приложи за документи за самоличност, за регистрационни документи на автомобили и така нататък, но всичко останало може на регламента, който цитирахте, наистина е много важен за трансграничната достъпност на процедурите. Затова приканваме държавите членки да започнат да изпращат нотификации е, за електронните подписи или другите форми на електронна самоличност, за да бъдат те всеобщо достъпни. След това, госпожо Реда, говорихте за евентуални вратички в резултат е, на изключението за физич... изискването за физическо присъствие специално за паспорти не бива да създаваме допълнителни е, вратички. Ще разгледаме предложението. Отново съгласна съм с вас. Друг въпрос, който бе поставен от госпожа Розиер, как новото предложение ще се различава от е, е, съществуващото положение преди директивата за, услуг, за услугите. Тук разликата е всъщност се дължи на факта, че ние се опитваме да създадем оперативен механизъм за следене качеството на всички тези услуги. Лип, липсва оперативен механизъм, но и липсват и критерии за качество. И за това е трудно да се наложат и прокарат изискванията на директивата за е, услугите. Точно тези пропуски искаме да запълним. Накрая, защо регламент, а не добров акт на доволно присъединяване? След като разгледахме цялата карта, която е доста пъстра, единствения начин да променим, според нас, е, да въведем общо приложим регламент. Другата причина да изберем този правен акт е, че порталът възлага задължение и на комисията. Тя предоставя също услуга и подпомагащи услуги, а това не може да стане чрез директива. Това може да стане единствено чрез регламент. Благодаря председателката, благодаря на комисията за направеното изложение, благодаря и на участниците в дебата. 17 октомври е крайния срок за доклада и ще обсъдим проекта от доклада на следващото ни заседание през ноември. Благодаря на комисията за направеното изложение и преминаваме към следващата точка и сега ще премина на холандски за да кажа добре дошли на двама от моите гости в залата. Те ще получат следващата награда за европейските граждани, за фонда за момичета и девойки, които се борят с, с сексуалното усъкътяване на момичета и жени. Радвам се, че сте тук. А сега продължаваме с, с проекто становище относно съвместните интелигентни и транспортни системи. Матей Сван Билтенбърг е нашия докладчик и аз му давам думата. Е, е, след като всички говорят на холандски и фламандски, нека да и аз се впиша в е, тази редица. И аз казвам добре дошли на гостите. И така, интелигентните транспортни системи. Това е много важен въпрос, защото въпросът е от голямо значение за единния пазар, а и транспортния сектор е изправен пред важни изменения и ако те крият предизвикателства, но предлагат и шансове, които Европа трябва да използва в, в, за доброто на гражданите и бизнеса. В общи линии Европейската стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи среща моето горещо одобрение. Става дума за възможности за по-безопасен и устойчив транспорт. Това е важно. Такива предложения са нужни. Нуж, нужни са ни стратегии за привеждане в съответствие на нашите дейности, за да бъдем в крак с международното развитие като Европа. Интелигентните транспортни системи, ИТС и тяхното приложение не са лесна задача, но това е важна стъпка. Стратегията, е крачка, стратегията е първата стъпка. Необходима ни е правна сигурност, сигурност по отношение на разпоредбите. Гражданите трябва да бъдат сигурни в неприкосновеността на личната им сфера. Е, трябва да са сигурни, че има сигурност на обработката на личните данни. От друга страна, автомобилостроенето играе също важна роля там не бива да се продава данни за поведението на водачите без тяхно съгласие. Затова комисията трябва да следи за приложението на общия регламент за защита на личните данни. Е, техническата хармонизация и стандартизация също са важни. Говоря за определенията, говоря за данните. Това е много важно за повсеместното е, транспониране и приложение. Аз самият съм във възторг от една част от текста за обмен на добри практики моля комисията да продължи да подкрепя този процес, особено при трансгранични пионерски проекти, където има нужда и от финансиране, има и различни други възможности, така наречените силози и за обмяна на информация и опит и добри практики, включително за постигане на оперативна съвместимост. Много е важно да се знае какво преследва комисията. Мисля, че трябва да хвърлим и поглед в бъдещето. И още нещо, признавам си, в парламента понякога ни е трудно. Ако искаме бързо да постигнем добри правила, добри технически решения, нека понякога проявим доверие в комисията и да приемем, че актове по делегация са по-подходящото решение. Е, има и една бележка под линия. Има едно изреченице в стратегия, а именно предложение за продължаване мандата на комисията, за да може да се действа на базата на директивата за ИТС и актове по делегация, за да се постигнат бързи решения. Това е добра идея, защото ние трябва да зададем рамката в директиви и регламенти, но нека проявим доверие в комисията. Тя работи заедно с европейските агенции, среща се с заинтересовани страни и техни представители. Тя трябва да бъде в състояние да вземе бързо мерки за делегирани актове. Още повече, че трябва да водим принципен дебат, защото понякога техническите решения се бавят много. Това е почти като тристепенна ракета. Техническо развитие, е, етичен отговор, след възникват дилеми и в крайна сметка стигаме до правилата. И всичко това трябва да става бързо който действа бързо, може да спечели в световен мащаб. Това са някои общи коментари. Аз, е, освен това, съм докладчик Сянка в Комисията по транспорт. Това, което съм отразил в становището е доста кратко, но съм готов да го доразвия Например, по отношение защита на потребителите, честотите, безопасността, тук трябва да чуем мнението и на другите парламентарни комисии. Нуждаем се от пълно и компактно становище, за да може комисия Тран да работи с него. Надявам се и то да бъде интелигентно становище за интелигентните системи, защото тук наистина е, се сблъскваме с големи обществени предизвикателства и всички комисии трябва да допринесат за постигане на европейска цел. Сега господин Бизой от НПЕ. Благодаря. Благодаря на докладчика. Много е важно да се създаде обща рамка, за да има ефективно разгръщане и развитие на е, съвместните интелигентни транспортни системи. От името на моя колега Поспишил искам да кажа, че ЕПП или е НП подкрепа разгръщането на съвместните интелигентни транспортни системи. Подкрепяме член 3 от становището, където се презовава за зачитането на принципа на лична неприкосновеност, защита на личните данни. Вярваме, че трябва да се създаде рамка за техническа хармонизация, трябва да има стандартизация на данните, да има общи дефиниции, трябва да има оперативна съвместимост на всички нива. Всички основни партньори на комисията за тази цел трябва да са Министерството на транспорта и другите официални органи в държавите членки. Смятаме, че платформата Sea Roads е важен механизъм за координация с цел да се е, тестват и да се въведат както трябва съвместните интелигентни транспортни системи. Е, естествено, трябва да се подобри инфраструктурата, инфраструктурата, която да позволява разгръщането на високи скорости. Съответно, е, ИТС трябва да бъде технически обезпечена. И накрая, по отношение на съвместните интелигентни транспортни системи, за да можете да се осъществят както трябва, би трябвало да се обърне внимание на киберсигурността за да се предотвратят естествено хакерски атаки или подобен тип злоупотреби. Ако киберсигурността не се гарантира в пълна степен, потребителите няма да бъдат защитени както трябва и доверието в съвместните интелигентни транспортни системи ще пострада. Благодаря. Благодаря от името на Социалистите демократите Марк Тарабел. Благодаря, госпожо председател. Има доста проблеми с сигурността, с околната страна, среда в Европа. Всяка година по европейските пътища загиват и са сериозно ранени хиляди хора. Има га, загуби, които сериозно засягат вътрешния продукт на държавите членки. Една от четвърт от парниковите газове идват от автомобилния транспорт. Трябва да се намери решение в защита на гражданите, които са и потребители, както и в защита на околната среда. Това, което предлага докладчика е в вярната посока относно сигурността, ефекасността, устойчивостта на транспорта, защитата на потребителите. Трябва да се включат някои приоритети, с акцент върху споделеният автомобилен транспорт. Има четири аспекта, които трябва да бъдат посочени. Те бяха вече казани. Защита на потребителите, защита на личните данни, личния живот, гарантиране на недискриминация и достъп до технологии. И докладчикът спомена всичко това. Сигурността на транспорта, сигурността на потребителите, защото знаем, че има кибератаки, т.е. това поставя въпроса за киберсигурността. Но не бива да се боим от развитието на технологиите. Има заплахи за сигурността, които сериозно ни безпокоят и това трябва също да е приоритет. А също загубата на работни места поради автоматизацията да трябва да се има предвид а, и възприемането на новаторски решения. Това също води до създаване на работни места. И на четвърто място искам да насърча диалога с социалните партньори, между економическите субекти и работещите. Трябва да има също оперативна на съвместимост между интелигентните транспортни средства, които ще бъдат използвани съвместно. Благодаря, леди Мубарик, от името на Екара. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи от името на нашия докладчик Сянка Дан Долтън. Екара приветства текста на становището. Естествено, научната дейност за така наречените свързани автомобили е свързана с инвестирането на милиарди евро и Европейския съюз трябва да е водеща в това отношение комисията трябва да заложи на тестване в реалния живот и на нови водещи технологии, които да представляват модел за бъдещи инвестиции. В Великобритания, например, има един свързващ коридор между Лендин и Дувър и той разчита на едни от най-високите технологии. Стандартизацията е изключително важна както и оперативната съвместимост. По този начин индустрията наистина ще желая да пуска продукти на пазара. Великобритания, Белгия, Франция и Холандия работят по един проект за свързване на британския коридор към европейските коридори този проект ще даде възможност да се даде един стандартизиран подход към услугите и един модел за сигурност, които пък от своя страна в крайна сметка ще доведат до безупречни трансгранични услуги през границите. Смятаме, че трябва да се подчертае дебело необходимостта от глобализирана стандартизация. Стандартизацията трябва естествено да се ръководи от Европейския съюз. Платформата, за която говори докладчика, обединява 8 държави членки. Тя е много полезна, за да се е, оформи начина по който ще се създадат тези съвместни интелигентни транспортни системи. Приветствам текста на докладчика, той е пример за най-добри практики и в заключение искам да благодаря на господин Ван Милтенбург за становището. От името на господин Долтан искам да кажа, че той е готов да работи в сътрудничество с всички, за да може да имаме едно добро становище. Благодаря Нямаме други желаящи да се изкажат, няма други желаящи от името на докладчите в сянка. Искате ли да кажете нещо, Матиас? Благодаря. Доколкото чух, всички докладчици в сянка подкрепят първия вариант на текста. Естествено, аз съм готов да го подобря. Знаете, че нямаме кой знае колко пространство и кой знае колко брой символи за изграждането на едно становище. Аз очаквам с нетърпение измененията и ще ги проуча. Благодаря, тъй като говориш за изменения. крайния срок за внасяне на изменения е 25 октомври на обяд. Разглеждането на измененията ще бъде на следващото ни заседание през ноември. Така приключваме дебата по тази точка и преминаваме към следващата и последна точка от дневния ред за днес. Това е разглеждането на изменения по прилагането на директива 2005-36-ЕО е по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги. Докладчик е Никола Данти. Ще му дам думата без да се бавя повече. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка за внесените изменения. Мисля, че повечето от внесените изменения са изключително добри и ще подобрят текста. Основното предизвикателство, свързано с това досие, е да се намери точното равновесие между две цели. От една страна е необходимо да се гарантира че ще има една ефективна и съразмерна законодателна рамка, която пък да позволи да има растеж, иновации и достъп до работни места. И на следващо място изискването за гарантиране на високо качество на услугите както и правото на държавите членки да предоставят услуги от обществен интерес. Тази сутрин говорихме за теста за съразмерност. Съобщението на комисията дава повод за размисъл на държавите членки и ги насочва по пътя към подобрението. Мисля, че е много важно комисията да изготви показатели и да направи оценка Директивата за професионалните услуги е много важна тук. Трябва да спомена в частност член 59. Всички заинтересовани страни би трябвало да бъдат включени в процеса. Всяка една цялостна оценка относно ефикасността и съразмерността на националните норми по отношение на професиите би трябвало да отчита не само економическите фактори. Ако това е така, това би представлявало една много голяма грешка. Радвам се, че повечето от колегите споделят това виждане. Има едно изменение номер 100, внесено от НП, което е много важно. И този коментар го направих точно във връзка с това изменение. Заплахите идват най-вече от необоснованата регулация, а не от регулацията в чистия вид сама по себе си. Ние искаме да увеличим нивото на предлаганите услуги и качеството на предлаганите професионални услуги. Необходимо е да се отчитат и новите технологически предизвикателства. Добавил съм няколко изменения към първоначалния текст в тази връзка. Естествено, знаете, че винаги сме ограничени от към пространство, когато пишем доклад. За да имаме висококачествени европейски услуги, нямаме нужда само от една съразмерна и ефикасна регулаторна рамка. Имаме нужда от политики, с които да подкрепим предоставянето на услуги, особено като се има предвид какви предизвикателства имаме във връзка с глобализацията и цифровизацията. Малките и средните предизвика, е, предприятия е, по-скоро имат нужда от е, подкрепа. Комисията е създала работна група относно плана за подкрепа. Що се отнася до придобиването на умения, услугите, които са свързани с по-голяма мобилност в Европа, вътрешната интернализация, намаляването на бюрокрацията, достъпа до европейско финансиране, всичко това са много важни въпроси. Необходимо е да се обърне повече внимание на въздействието на цифровизацията върху професионалните услуги. От една страна, няма как да пренебрегнем важността на професионалните услуги. От друга страна обаче е необходимо да направим оценка на въздействието, що се отнася до работните места. Конкурентоспособността на Европа и запазването на нашия економически, социален и културен модел са свързани с това, че е необходимо да се предоставят качествени професионални услуги за всички граждани и за всички обществени органи. Сигурен съм, че ще имаме едно много добро сътрудничество с докладчиците в Сянка. Следващата ни среща е следващия път, когато се съберем в Страсбург по време на по време на пленарната сесия и се надявам, че ще успея да напиша компромисни текстове преди тази среща, за да може наистина да имаме едно много добро равновесие и да подобрим текста преди гласуването. Благодаря от името на НП Андреас Шваб като докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика и на останалите за добрия подход. Работихме в сътрудничество, изхождайки от принципа, че е регулиран само по себе си ако се осъществява целенасочено и пропорционално, е добро решение. Аз мятам, че държавите членки и особено представителите на професионалните организации винаги подозират комисията, че някакси не искат да регулират, а да премахнат националните регулации. Макар, че понякога има известна непропорционалност, но общото, общата представа е, че държавите държавите членки е, не са готови на такъв, за такъв дебат и вечно се опасяват, че по-скоро им се отнемат правомощия, но моята тема днес не е да оправям комуникационната стратегия на комисията, а да коментирам становището и моите изменения – показват, че професионалната регламентация не е само цел. Трябва да са открити, недискриминационни, това трябва да присъства в доклада и докладчика и докладчиците в сянка трябва да подкрепят това. Непропорционалните разпоредби, разбира се, са тема за разговори, но професионалната регулация има и положителни страни. Тази сутрин говорихме за пропорционалността. Второ, препоръките за реформи е, не се не проистичат от нарушения на договора. И това е проблема. Промисият. Комисията е, искат законодателя да си свършат, да свършат мръсните работа, а те с чисти ръце да уредят нещата с държавите членки, няма да е толкова лесно проблема. Те и си остава, че при тези примери комисията е, посочва някои примери, но ето един пример в Слования, като че ли само словенци могат да следват, само словенци могат да следват право. Но ако комисията не е съгласна с това, нека да, да припомни, че тя е пазителка на договорите. Това може да бъде само един пример е, за свръхрегулация. Става дума всъщност за съдържанието на е, уредбите и аз съм готов да обсъждаме пропорционални и непропорционалните компоненти, но е, регулирането само по себе си не бива да се разглежда само в негативна светлина. Особено ако целта е повече прозрачност. И този и индикатор, този показател на интензитета на регулациите не бива да се наценява, защото в края на краищата анализа трябва да включва повече компоненти, а не само от цифри. И ако нещата са пропорционални и целенасочени, пречки няма. Аз се надявам, че заедно с колегите ще намерим тук решение. Have... Благодаря. От името на ЕКР господин Шулик. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dnes mi ide karta, rečním už tretíkrát. Благодаря за възможността да взема думата. Днес ми върви. За трети път ми давате думата. Вся, всякакви видове регулиране трябва, имат за цел да преодоляват бариери, да премахват бариери. Тук става за това за неща, които съм предложил и в моите изменения. И тук следва да се вземат предвид и протекционистични мерки на старите държави членки. Те пречат на свободата на движение. Ще припомня транспорта. В моето изменение аз подчертавам, че комисията като пазителка на договорите трябва да подкрепя правилата на общия пазар по така че държавите членки да се ползват от четирите свободи, включително свободата на движение. Значи, гос, господин Селимович, подкрепям госпожа Харанца и господин Селимович, подкрепям и изменение 23, защото не премахнем ли тези пречки, няма да можем да използваме е, услугите. 105 държавите членки трябва също да адаптират е, своето законодателство. 48 държави. Е, комисията трябва да предприеме мерки срещу рестриктивно регулиране, което е в ущърп на единния пазар Подкрепям изменения 63-88. Подкрепям и идеята за повече прозрачност на социалистите и демократите. Това е, е изменение 117 и прегледността на базата данни за регулираните професии. Тоест, е, изменение 41. и проблеми за мен съставляват измененията във връзка с културната политика. Разбира се, държавите членки могат да регулират някои професии, ако това е в обществен интерес. По този начин можем да постигнем, постигнем общо съгласие и това ще съответства на съобщението на комисията. Тук обаче става дума за прикрити протекционистични мерки, които са срещу обществения интерес. Има твърде много регу... свръхрегулация, както каза и господин Селимовиче. Така че тук не говорим за това, че никой нищо не струва, защото обществения интерес може да бъде зачетен и по друг начин. И така, общественият интерес има своето място и на единния пазар, но тези мерки не трябва да бъдат дискриминационни. Затова въпросът дали нашата комисия е заинтересована да всичко да А, ah, great. So we... И така. Отново имаме ток. Можем да продължим с заседанието. Рета е на господин Селимович, който е докладчик сянка от името на Алде. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам да благодаря на господин Данте за добрия текст, както и на останалите колеги за внесените изменения. Мисля, че можем да стигнем до единодушие по този доклад. Мисля, че всички имаме една и съща цел. Нека сега да изтъкна къде можем да допринесем ние, либералите, за още по-голямо подобрение на текста. Вече говорихте за потенциала за растеж и създаване на работни места. Той трябва да се отприщи, като се елиминира свърхрегулацията, Естествено, има регулирани професии в Европейския съюз. Трябва да се отчете, че регулацията може да се размерна в някои случаи. Много от колегите споменаха, че регулацията трябва да се адаптира спрямо техническите и социалните предизвикателства пред трудовия пазар. Ние сме напълно съгласни с това виждане. Много колеги припомниха, освен това, че някои държави членки не са си свършили работата. С други думи, да предоставят планове за действие на комисията, както го изисква директивата. Това са много важни аспекти за моята група. Някои колеги изтъкнаха, че има държави, които имат много странно законодателство. Малта беше спомената, аз споменах Харватия в няколко случая. Между другото има и невидима регулация. Това е регулация, която на практика води до намаляване на мобилността в някои държави. Отново казвам, става дума за невидима регулация, такава, която не прозира в нормативните актове. Не искам да удължавам излишно дебата. Мисля, че можем да стигнем до единодушие, можем да създадем компромисни текстове. Ние, либералите, смятаме, че трябва да се премахне свръхрегулацията, излишната регулация. Освен това би трябвало да поискаме от държавите да изпълнят поетите ангажименти. Благодаря. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, не виждам да има. Ще дам думата отново на докладчика Никола Данти. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги, докладчици в сянка. Внимателно чух онова, което беше казано и слушах аспектите, на които наблегнаха колегите. Мисля, че няма кой знае какви противоречия. Надявам се, че ще мога да представя компромисни текстове, които да получат подкрепата на всички. Вече заявих, че ще положа усилия, за да може моя компромисен текст да стигне до вас своевременно. Очаквам с нетърпение срещата на докладчиците в Сянка по време на следващата сесия в Страсбург. Благодаря. Ще разгледаме компромисните изменения на 20 и 21 ноември. Така стигаме до края на нашето заседание. Благодаря на всички, които участваха. Ще продължим утре в 10 часа. Бих желала да благодаря на преводачите, на които не се налага да остават на заседанието на координаторите. Благодаря на всички. Довиждане и